Сега, госпожи и господа, искам да обърна внимание, че миналата седмица отново светът бе разтършен от ужасни терористични актове на Идил в Турция, в Йемен, в Бангладеш и в Ирак само за няколко дни тези терористични актове отнеха живота и раниха над, 5, над 300 души и раниха над 500 души мъже, жени, много деца, военни и граждани, хора от различна националност и религионна принадлежност. Международният терор на тази групировка не прави разлика между никакви осъществяват се слепи атаки върху всеки. министър председател на Бангладеш Шейх Хасина каза кратко след събитията в Дака е, този терор не признава граници, нито религия. Осъждаме тези действия на омразата, заедно с, останалите региони на света се изправяме пред една обща опасност, с която ние трябва да отбраняваме с всички сили, да отблъснем и с силите на отбраната. Няма политическа цел, която да оправдава подобно чудовищно насилие този безграничен тероризъм и убийствената му идеология могат да бъдат преодолени само с глобална стратегия на сътрудничеството. Ние обаче сме единни в скръпта на семействата, близките и приятелите на жертвите, на техните цели нации. Аз изказвам най-дълбоки съболезнования от името на Европейския парламент. Току-що изминалата минута на мълчание е и за тези жертви. Протоколът е и до 22 и 23 е, е, юни, както и извънредното задание от 28 юни са на ваше разположение. Имате ли възражения срещу тези протоколи? В такъв, в такъв